Ladies and gentlemen, uh, good morning. If I may ask you to take your seats, we will commence, uh, in fact, just in a few seconds. Ще започнем след няколко минути. Много моля всички да заемат местата си. Разбирам, че има и възпрепятствани предвид заседанието на колегията на а, членовете на Европейската комисия, но моля присъстващите заемете местата си, за да почнем. So, uh, once again... Uh, Още веднъж благодаря на всички за дисциплинираното поведение, госпожи и господа. Добро утро, госпожо Върховен представител Могерини, уважаеми министри. Uh, е, уважаеми гости, е, уважаеми държавни секретари и гости, за мен е удоволствие и чест да ви приветствам в Европейския парламент от името на неговия председател Таяни, който за жалост не може да присъства днес и да открия ам, седмата световна конференция за борба с, с, с смъртното наказание. Тук а, ние сме съорганизатори а, с Кралство Белгия и, зато, и се радвам, че можем тук да бъдем в пленарната зала на Европейския парламент. Казвам добре, дошли са не само на министри, държавни секретари, посланници, високопоставени личности и дипломати от много държави, както и на представители на редица други държави. Искам специално и най-топло да приветствам организацията заедно против смъртното наказание за организирането на това толкова навременно и бих казал не, мероприятие на наистина високо ниво. Събрали сме се днес за да насочим поглед и внимание но без едностранно изказване, едностранни изказвания и получения. Искаме да оменим опит, съмнения, колебания, да разгледаме нашите стожери в морално и етично отношение, вярата в нашите ценности и да преосмислим нашите аргументи и ползата от нашата позиция. Обеден съм, че много от аргументите, против смъртното наказание ще бъдат поднесени интересно и обсъдени е, през днешни и следващите дни. Но тук не говорим само с е, борба за престъпността. Смъртното наказание в случай на съдебна грешка води до непоправими последствия. Е, така че нека не забравяме, че тя се използва и като политическо оръжие, колкото и трагично да е това. Но на първо място искам да кажа следното. Ние сме се събрали, за да отстояваме човешкото достоинство като обща ценност на всички вероисповедания, традиции и култури. Е, защото дехуманизацията сама по себе си е, е сериозно престъпление. Е, няма да се подавам на изкушението и да кажа, че в борбата с смъртното наказание с, е, започва в Европа. Е, протокол номер 6 е на протокола, а, е, протокол номер 6 към Европейската конвенция за смъртта на човека е част от инструментите за отмяна на смъртното наказание в мирно време подписана от 46 държави, членове на съвета на Европа. Ние обаче трябва да се самоопределяме не само с това, на което казваме не, но и на това, на което казваме да. Ние искаме да отменим това наказание, за да защитим човешкото достоинство при всякакви обстоятелства. <clears throat> това е наше убеждение и задължение, проистичащо от човешкото достоинство, залегнало и в всеобщата декларация на правата на човека, която в член 3 казва, че всеки има право на живот. Е, отмяната на смътното наказание измина дълъг и трънлив път. Имаме още много предизвикателства през 1981 година официалното наказание бе отменено във Франция. Това не е толкова отдавно. В моята родина, тогава социалистическа Чехословакия, през 1989 година бе изпълнена за последната смъртна присъда. През 1000, до 1990 1200 души са понесли смъртно наказание. с целият европейски континент не е все още свободен от смъртното наказание. Например, Белорусия продълж... Беларус продължава да прилага това наказание. Генералната асамблея, събрание, общо събрание на ООН е през, е, с, с е, сериозно мнозинство гласува за отмяна на смъртното наказание. През 2017 година само 4 години от от, са отговорни за 84% от екзекуциите, но не бива да смятаме това за осигурено. В Азия, Латинска Америка и в Африка все още съществува сериозно изкушение за отмяна на мораториум или връщане на смъртното наказание, като както се казват, е част от решението в наказателното преследване в, а, има, има държави, където се настановява за връщане смъртното наказание. В моята страна се провеждат регионални форуми по този въпрос. Госпожи и господа, Европейския парламент ще продължи да поддържа своите поетата отговорност. Ние сме за цялостно прилагане на европейските насоки за смъртното наказание. През миналите години предприехме няколко резолюции за универсален мораториум върху смъртното наказание и други, свързани с конкретни случаи и отделни страни ние сме против това най-тежко наказание във всички случаи и при всички дела в ежегодната ни декларация в подкрепа на демокрацията. Ще продължим така. Ние ще запазим своя ангажимент не само по отношение на екзекуциите. Трябва да настояваме за минимални стандарти, съдебни гаранции и а, от, да отхвърлим смъртното наказание за хора с а, умствени а, проблеми. А, надявам се искрено, че настоящия седми конгрес ще му укрепи нашите сили за изграждане на парламентарните мрежи, изграждане на нови стратегии, както и да ще препотвърди ангажимента ни към бизнеса и частния сектор, на което тема е посредено утрешното пленарно заседание. Пожелавам успешен ден и плодотворни дискусии по този толкова важни въпроси. Мисля, че това е много важен въпрос, който следва не само да се обсъжда, но и чието резултати трябва широко да се прилагат. Европейския парламент ще продължи да играе пионерска роля в това отношение. Благодаря ви. Well, and it is my great... И сега за мен е голямо удоволствие да покани върховния представител и заместник председател на Европейската комисия Фредерика Могерини да вземе думата за изказване. Благодаря много, господин заместник председател на Европейския парламент. Благодаря, че сте наши домакини в пленарната зала. Мисля, че Ролята на Европейския и на националните парламенти в целия свят е изключително важна в това наше общо дело и общата цел, която сме си постигнали. Благодаря на белгийското правителство и на всички колеги, които са до мен и пред нас в залата. Вие посвещавате живота си, дните и понякога нощите си в съхранение на най-голямата ценност защитата на човешкия живот за Европейския съюз е чест да бъде домакин на този конгрес и ние, Европейския съюз, европейците, сме горди, че сме най-голямото пространство, свободно от смъртно наказание. Говорим, че ние сме съюз на ценностите, но понякога забравяме, да ги из, изразим грасно и една и гласно и една от тези ценности е човешкия живот. В Европейския съюз вярваме и мисля всички тук споделят това, че всеки човешки живот е ценен. Няма значение как го използват хората, какви грешки и прегрешения имат. Смятаме, че държавата никога не трябва да разполага с човешкия живот. Вярваме, че реакцията на престъплението не бива да бъде друго престъпление. Надхвърляме принципа око за око. Ние вярваме в правосъдието, не в отмъщението. Вие, вярвам, споделяте тези ценности. Вие много мнозина от вас са посветили живота си на тази кауза. За мен е чест и удоволствие и много важно да бъда днес сред вас през 2013 година в качеството си на, на министър участвах в приемането на резолюцията на ОНЕ. С гордост представлявам Европейския съюз сега. Ние всички смятаме, че това най-тежко престъпление е несъвместимо с нашата същност. Говорим за фундаментални ценности и вярвания. И нито една държава, която прилага смъртното съдъказание, не може да стане член на Европейския съюз. Но има и още нещо. Всички ние вярваме, че винаги е възможен напредък. Вярваме, че положителните промени очакват лична и обществена отдаденост. За това сме се събрали и мисля, е, че историята на нашия конгрес е доказателство в това. Първия конгрес бе проведен в друга европейска столица през 2001 година в град Страсбург. От тогава 31 нови държави отмениха смъртното наказание. Все повече хора по света осъзнават, че смъртното наказание не е верния избор. Все повече правителства действат благодарение на хора като вас, на вашите кампании, вашата отдаденост, вашата работа. И благодарение на това, което казвате, миналата, сед... миналата година ни даде надежди в Буркина Фасо, в Гамбия, в Бенин бях бе въведен мораториум или отменен на смъртното наказание. През август миналата година католическата църква обяви, че смъртното наказание е абсолютно неприемливо въпри никакви обстоятелства изпращайки силно послание до всички вярващи католици по света. През октомври щатът Вашингтон стана 20-я американски щат отменил смътната наказания и накрая през декември миналата година а, в ООН е резолюцията за въвеждане на мораториум е, е прията с голямо мнозинство. Всеки месец носеше нов успех. Нека 2019 година покажем, че сме още по-добри с постигането на качествени резултати. И все пак броят на екзекутираните остава трагично висок. Затова работим за спасяване на повече животи, чрез подкрепата си на гражданското общество, чрез резолюции на ОНЕ и чрез пряка работа с всички държави, които прилагат смъртното наказание и особено с тези с голям брой смъртни присъди. Знаем, че мнозина не споделят нашите принципи, но смятам, че човешкият живот е всеобща ценност на всички цивилизации и религии но има и сериозни аргументи, рационални аргументи против смъртното наказание. Ще посоча два. Те са ви познати, но мисля, че е важно да повтаряме тези неща. Първо, смъртното наказание не от премахва престъпността и веднъж изпълнено то не може да бъде отменено. Ще започна по ред. Примера на Канада, мисля, е много показателен. Канада отмени смъртното наказание през 1976 година и от тогава престъпността намалява. Е, идеята, че подобно наказание намалява престъпността, не получава е, статистическа подкрепа. И второ, не е възможно да се отстранят грешки. Във всяка съдебна система е възможно. Това е непостижимо, както е непостижимо в живота. Но като чуем е, историята на много хора, които са се разминали със смъртното наказание, и не са били екзекутирани, след това се оказват а, невинни. Има случай на смъртно наказание през 80, 10-та година в Илиной. През 2003 година всички тези смъртни присъди са заместени с ам, до животна присъда и мнозина от тях се оказват ненивни. Само няколко години по-късно е постигнат успех. Трябва да слушаме и да разказваме за тези неща. И трябва да променяме културата и умнастроенията на хората, които мислят по различен начин, защото те могат да се променят, макар и дълбоко вкоренени погледнете назад а, а, в Европа само преди две десетилетия все още се прилага смътното наказание, а днес а, всеки, който каже, че това е вкоренено в културата, може ще, на всеки ще, ще кажа, че културата може да се промени и може да промени и законодателството. Днес не говорим за правителства, говорим за хора, които страдат, говорят за онези, които са все още са живи и доказват, че правосъдието е сгрешило. Всички ние днес, гражданско общество, организации за защита на правата на човека, работим за да преодолеем тези, тази памет на миналото. На нас винаги можете да разчитате. Днес издигаме заедно своя глас и аз съм убедена, че полека, но не прекалено бавно, се доближаваме до общата цел защото ние говорим за правосъдие, и справедливост, а не за отмъщение. Така че човешкият живот е обект на, да бъде обект на всеобщо зачитане и защита. Благодаря. Много благодаря, госпожо Върховен представител. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да ви припомня, че разполагате с превод на 22 официални езика на европейски, както и на арабски и на руски. А сега с огромно удоволствие приветствам с добре дошъл министърът на заместник министър председател министър на външните работи, европейските работи на Кралство Белгия, господин Дидие Рейнардс. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Върховен представител, уважаеми господа министри, господин заместник председател на Европейския парламент, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да приветствам добре дошли в Брюксел по повод най-важното събитие за промахване на смъртно наказание в на световен мащаб и благодаря на Пески парламент за това, че е домакин на това събитие. Правото на живот е най-важното човешко право. Правото, без което няма никакъв смисъл от всички останали права. Ето защо смятам, че смътното наказание сериозно нарушава човешките права и представлява жестоко, унизително и нечовешко наказание. И поделям виждането на Албер Камю. Нито в сърцето на отделните хора, нито в нравите на обществата, няма да има траен мир, докато смъртта не бъде премахната от закона. Ето защо Белгия е поема, поела постоянен ангажимент за премахването на всеобщо премахване на смъртно наказание. Това не е нереалистичен мечта, това може да се, да се превърне в действителност по време на нашия живот. Благодарение на приемането от страната на, страна на съвета на Европа на протоколи номер 6 и номер 13 за забрана на смъртното наказание, Европа се превърнала в пространство, където смъртното наказание почти напълно е извън обхвата на закона. Казвам почти, защото в Беларус все още не се е присъединила към останалите факт, за който много съжалявам и се надявам, че 70 годишното създаването на съвета на Европа ще бъде подходяща възможност да постигнем още стъпка напред към една Европа без смъртно наказание. Тази година честваме също така и 30-та годишнина от приемането на вторият протокол към Международния пакт за граждански и политически права. Значението на този протокол, прият в рамките на ООН, е фактът, че с него се а, отхвърля окончателно възможността смъртно наказание като санкция в наказателното право. Или към с други думи, ратифицирането на протокола възпрепятства за повторното връщане към смъртно наказание и гарантира по този начин по висок степен на сигурност, в сравнение с мораториума върху извършването на наказанието, което всеки един момент може да бъде отменен. Към днешна дата света 86 държави са ратифицирали втория протокол, или казано с други думи, 5 държави в повече в сравнение с предишния момента, в който проведохме предишният световен конгрес през 2016 година. Това е окоръжаващ факт, но далеч не е достатъчен, като се има предвид, че има много голям брой държави по света, които не са премахнали държава своето наказание, но не го прилагат. Ето защо, като, като член на групата на приятелите на втория протокол, Белгия призовава всички държави, които вече не изпълняват смъртно наказание, да ратифицират втория протокол възможно най-бързо. Също така, установяваме, че сред, оголя, че сред а, огромната група от държави, които не прилагат смъртното наказание, има много големи разлики в съдебните системи, културата и вероисповеданието. Жалко е, че е, една малцинствена група от държави продължава да изпълнява смъртното наказание. Важно е да е, започнем диалог с тези държави, за да постигнем крайната си цел, а именно всеобщото премахване на смъртното наказание. Конгресът ни трябва да е възможност за водене на открит дебат, както по смъртното наказание, така и по други въпроси, които са в периферни теми в сравнение с смъртното наказание. Вчера в Женева взех участие в един панел на високо равнище, посветен на правото на смъртното наказание, в който се обсъждаха въпросите за правото на недискриминация и равенството. Вярно, че смъртното наказание често се изпълнява по дискриминиращ начин. В част частност най-бедните и най-уязвими от економическа гледна точка лица са непропорционално силно засегнати от изпълнението на наказание. Други групи, като например чужденците, етническите и сексуалните малцинства, както и жените също са засегнати непропорционално от смъртното наказание. Много е важно да не забравяме и гледната точка на жертвите във възможно най-широк смисъл на думата. Данните, с които разполагаме към момента, ни позволяват да стигнем до извода, че смъртното наказание увеличава броя на жертвите и може да засегне цели общности от поколение до поколение. Белгия особено силно се притеснява от съдбата на скритите жертви, в частност на децата, чието родители са, били са осъдени на смърт или са били екзекутирани. Всъщност тези деца се оказват жертва на два пъти и би трябвало да им обърнем особено голямо внимание. Очевидно е, че имаме нужда от повече научни проучвания и от по-надежни данни, за да имаме ясна представа за последиците от изпълнението на смъртното наказание е, върху прилагането и зачитането на широка плеяда от човешки права. Радвам се, че всички тези теми ще бъдат обсъдени в рамките на Световният конгрес и мога да се възползвам от тази възможност да ви уверя, че Белгия е поела ангажимент за борба срещу смъртно наказание и за неговото всеобщо премахване. Желая на всички участници е, ползотворни и обогатяващи разисквания и срещи. Надявам се да имате възможността чрез общуване между страните, които прилагат и тези, които не прилагат наказание, да постигнем заедно напредък в всеобщия дебат и да намалим въздействието и мястото на смъртното наказание в някои съдебни системи, за да постигнем един ден крайната ни цел е именно съобщо промахване на смъртното наказание. Още веднъж ви желая ползотворни дебати и се надявам всички да се видим отново на церемонията по закриването. Благодаря ви. I just uh, take this opportunity uh, to тази възможност да ви кажа, че заместник-председателката Могерини трябва да ни напусне, защото днес заседава Европейската комисия, но благодариме за това, че успя да ни отдели от своето време. А сега давам думата Кристиан Моле, посланник на Швейцария пред Европейския съюз, който ще вземе думата, господин заместник-председател, господин министър на външните работи, скъпи приятели, представители на различните държави и на гражданското общество. Вземам думата от името на държавният секретар по външните работи госпожа Барзвил, която не можа да бъде сред нас поради заболяване. Виктор го каза, правото на живот е право над правата. 100 години след неговото памет на пледуария авторите на Всеобщата декларация на правата на човека записваха в член 3 всеки има право на живот, свобода и сигурност. И ако днес сме се събрали в то, на това символично място в Европейския парламент, то е за да защитиме правото на живот за всеки. Швейц, Швейцария е страна, която е включила в външната си политика като приоритет повсеместното отхвърляне на смъртното наказание, но ние не сме сами в това. 80% от държавите в света са записали е, отменянето на смъртното наказание в своите конституции. 103 от тях са ги отменили за всички престъпления, докато 170 са отменили или а, е, изпълняват мораториум от повече от 10 години. Тази всеобща тенденция е радваща и ние ще продължиме да работим по за да могат успехите да са все по-големи. Знаете, че Женева е международната столица на мира и на човешките права. Тя е в Швейцария. И Швейцария е убедена, че смъртното наказание не е начин за възпиране или репресия. През 2017 година в Нью Йорк бе открита една изложба на много голям художник, а, който бе а, нарисувал коридорите на смъртта. Там отсъстваше и присъстваше Индун Олаташуни, който в продължение на 28 година е бил осъден на смърт и в крайна сметка се оказал невинен. Е, очакването на смъртта на екзекуцията са жестоки изтезания, наложени на осъдения и на неговото семейство. Държавите трябва да приобщат всички свои граждани в борбата срещу смъртното наказание, най-вече младите хора. Приканвам всички, които са тук, които са убедени, както и онези, които все още се колебаят, да се убединат, за да заявят, че този репресионен акт в, с нищо не помага Е, ние приехме един на план за действие до 2019 година за повсеместно отменяне на смъртната наказание. Три са целите, които преследваме. Първо, да има все повече и повече страни, където е отменена е, смъртната присъда и желанието на Малайзия да отмени смъртното наказание е насърчаващ пример. Второ, да има все по-малко страни, които да изпълняват смъртни присъди и да има все по-малко екзекутирани хора. И освобождаването преди един месец на Азия Биби, посъдена на смърт през 2010 година, е добър пример за това. И трето, да се спазват минимални норми, свързани с прилагането и изпълнението на смъртните присъди. И в Иран бе взето решение смъртна присъда да не се издава за някои видове престъпления, свързани с наркотици. Трябва да се продължи политическата работа в този смисъл и държавите, които все още налагат смъртна присъда, трябва да бъдат подложени на ежегоден преглед. Ние трябва да работиме заедно, да предприемеме общи инициативи. Това е ключовото решение. Дами и господа, смъртното наказание няма свое място в 21 век, казваше Банки Мун, бивш председател генерален секретар на ООН. Ние споделяме това виждане и нека да насърчаваме държавите, където все още има смъртно наказание, да направят крачка напред. Всички сме убедени, че всеки има право на живота и на достоен човешки живот. Пожелавам ви много творческа работа и да бъдете тъй смели, както и, смен, и а, картините на господин Мунтазами. Мога да ви уверя, че Швейцария ще продължи да върви смело по пътя към отменене на смъртното наказание. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на държавния секретар по външните работи на Норвегия. Благодаря, господин заместник, председател, госпожи и господа. През 2016 година ние бяхме домакини на 6-я конгрес с над 1000 участници в Осло. Мисля, че днес броят е много по-голям. Мнозина от вас участваха и допринесоха за това конгресът в Осло да допринесе за конкретни резултата от Осло. Станахме свидетели на положително развитие в редица държави, в Гамбия, Буркина Фасо и в Малайзия. Видяхме какво е възможно, когато има силни ръководители, политическа воля. Първия регионален африкански конгрес против смъртното наказание в Абиджан миналата година бе първата стъпка. Ние сме сериозен ваш партньор. Проведохме важни дискусии, винаги сме ги насърчавали и показахме ясната позиция на младеща и следващото поколение на аболиционисти. След през, през декември миналата година резолюция на ОНЕ бе приета с 121 гласа за. Като член на основната група ние благодарим на всички подкрепещи отмяната на смъртното наказание. И все пак <clears throat> високия брой на смъртни наказания и екзекуции все още тревожат. Смъртно наказание остава глобален проблем, неограничено териториално, по традиции, култури и вероисповедания. Всяко смъртно наказание, всяка екзекуция е в повече. Ние винаги сме възразявали срещу смъртното наказание. За Норвегия това е принципен въпрос. Но все пак и ние сме имали смъртно наказание. Последната екзекуция в Норвегия е извършена през 1948 година, от 79 година е отменено напълно. Днес е, е, член 3 от 93 е, от Норвежката конституция постановява, че всеки има правото да, да живее. Госпожи и господа, държавата трябва да се грижат за сигурността на гражданите. Наказателната система трябва да следи за наказване на, на престъпниците. Но смъртното наказание не е решение. Това е една непоправима и невъзстановима загуба. Нуждаем се от повече знания за връзката между бедност, дискриминация и различното отношение в различните съдебни системи. Много често жертва стават мълцинствата. И дори днес, през 2019 година, хора могат да бъдат осъдени на смърт заради това, че обичат е, един или друг човек. Пола, сексуалната ориентация, религията, е, етническия происход могат да станат причини за задържане – и смъртно наказание. За да се справим с тези наказания, ние трябва да се нуждаем от международна солидарност. Смъртното наказание не е решение, не намалява престъпността и не доводи до по-добър живот. Нека използваме този световен конгрес, за да говорим по този въпрос. Благодаря на бългийската държава, нашия домакин и на организаторите както и на всички, които участват. Благодарим за споделения опит. Тук имаме възможност да обменим на този форум мнение на всички, които се интересуват от борбата за смъртното наказание. Нека се възползваме максимално следващите дни в Брюксел и да продължим започналото в Осло, Нью Йорк и не на последно място в Абиджан. Да направим конкретна стъпка към отмяната на смъртното наказание. Благодаря ви. Uh, uh, uh Благодаря много, господин държавен секретар. Сега искам да поканя двама наши скъпи участници. Първата, разбира се, е изпълнителният директор на Организацията за борба с смъртното наказание Рафаел Шенил Хазан, както и госпожа Ниакате, член на управителния съвет на организацията. <clears throat> Quelle joie, quelle joie d'être ici avec vous. От за мен е огромно удоволствие да съм днес сред вас. Истинско щастие да видя толкова много приятелски лица. Лица на борещи се за отмяна на смъртното наказание – каква чудесна воля на присъстващите дошли от страни, където смъртното казание все още не е премахнато. За организацията всички заедно с смъртното наказание за нас е радост и щастие да ви посрещнем всички тук. Най-напред бих искала да благодаря на партньорите, по чието патронаж се провежда конгреса. Без тях нямаше как той да се превърне в действителност. Най-напред благодаря на господин Павел Теличка, заместник председател на Европейския парламент, който ни посрещна тук в прекрасната пленарна зала на Европейския парламент. Бих искал да благодаря на госпожа Федерика Могерини, върховния представител на Европейския съюз за външните работи и заместник председател на Европейската комисия за подкрепата на Европейската комисия. Благодаря на господин Дидие Рейндърс за подкрепата и домакинството на Белгия. Благодаря на представителят на Норвегия господин Халворсен за подкрепата от години сам Благодаря и на министърът на Швейцария към Европейския съюз, който представ... замества днес министърът на външните работи на страната си. Благодаря на всички партньори, които участват в днешния конгрес. Скъпи приятели на коалицията, която всички вие олицетворявате. Вие олицетворявате най-доброто в този свят, а именно ангажимента поета за човешкото достоинство и а, човечеството. Благодаря ви, защото без вас, без партньорите на кога спочито патронаж се провежда това събитие и без екипа ни, на който бих искал да благодаря, нямаше как да сме днес тук. Обръщам се към всички вас, скъпи е, приятели, скъпи борци за премахването на смъртното наказание. За мен е чест да ви съобща най-тържествено, че смъртно е, смъртното наказание е повсеместно премахнато и че най-накрая живеем в един свят без смъртно наказание. Горе-долу така ще прозвучат думите на генералния секретар на ООН до няколко години. Уверявам ви. И трябва да сме наясно с този факт. Ако имате съмнения, достатъчно е да погледнете днес каква е въздействието от присъствието ни тук, всички, на всички нас тук днес в пленарната зала на Европейския парламент. Залата е пълна с политици, които взимат политически решения с дипломати, с членове на националните парламенти. Всичките действат и всичките осъществяват истинската промяна. Ако имате съмнение, погледнете колко дълъг път сме изминали. Виктор Юго предвиждаше в действия и думи а няма как разбира се пълното наказание без да стигаме Виктория Юго, това просто е невъзможно. Та той казваше, 18 век и това е част от славата му, доведе до забрана на изтезанията. През 19 век, по негови думи, щеше да бъде премахнато смъртно наказание. В крайна сметка 19 век доведе до забрана на робството. 20 век се превърна в века на равенството между мъжете и жените. Ето защо е настъпил момента 21 век да се превърне в века на повсеместното премахване на смъртно наказание. Ако още се съмнявате, погледнете подкрепата на държавите по време на гласуването на мораториума за смъртно наказание на Генералната асамблея на ООН. Три четвърти от членовете на ООН подкрепят тази резолюция борбата ни е справедлива. Някой може би ще заяви, че това не е вярно и ще изтъкнат доводи, свързани с, с, с суверенитета, с легитимното отмъщение, с фактът, че общественото мнение никога няма да е достатъчно подготвено, с нуждата на насилието да се отговори с насилие. И бих искал да се обърна преди всичко към онези, към онези от вас, които все още не са убедени в правдивостта на нашата кауза. Бих искал да се обърна към многобройните посланници на страни, където все още се съществува смъртно наказание. Именно вашето присъствие превръща днесния, фор, днешния конгрес в истински форум за размяна на идеи. Така че ви моля да говорите с нас открито и без табута през едните няколко дни. Моля ви да се обърнете към нас, да ни заговорите. Ние сме готови да водим диалог с вас. Някои смятат, че няма как да бъде забранено смъртно наказание, тъй като общественото мнение е против. Бих искал да цитирам генерал Шарл Дегъл, който в мемуарите си от войната казва, всичко може да се случи един ден – дори и някой акт на с който съвпада с честа и с честността, да се превърне в а, изгоден политически ход. Възползвайте се от тази възможност. Нито една държава не се е отказала от своето решение. В момента в който бъде отменено смъртното наказание, общественото мнение приема това решение, която, за което и държава да става дума, на който и континент да се намира тя. Ето защо е много важно да не използваме смъртното наказание като инструмент. Смъртното наказание няма възпиращ ефект, както вече знаете. Многобройни учени са го доказали и са го казани много преди мен. При след това обаче всъщност смъртно наказание се превръща в насилие, извършвано от държавата към гражданите си, като по този начин смъртното наказание се превръща в потенциален инструмент за прекомерна употреба на власт от страна на управляващите. Държав... смъртното наказание няма никакви културни особености. Европа която, както знаете, в момента е основният борец с премахването, беше основният страна, където по най-кръвъв начин се извършваха смъртни наказания и гилотината във Франция и братвите в Англия не го припомнят. Едновременно с това Китай, една от страните, където днес извършват най-много смъртни присъди, днес беше забранил основното наказание по време на династията на Танк още през 618-907 година след на новата ера. Същото въжи и за Япония, която беше отменила смъртното наказание по време на епохата Хеян. Така че нищо не е, е невъзможно. Латинска Америка беше първият континент, на който изцяло е премахнато смъртното наказание, а щатът Мичиган на Съединените щати е първият а, отменил смъртното наказание още през 1846 година, както ще видите с малко във видеото. Също така, по време на подготвителният конгрес в Абиджан миналата година успяхме да покажем, че на африканския контекст смъртното наказание обикновено е, идва с колонизацията. А преди това изолацията, някаква форма на обещетение или прошката бяха много по-често разпространени. А сега бих искал да се обърна към взимащи политическите решения в страните, където продължава да има мораториум върху изпълнението на смъртното наказание. Не можем да се задоволим с това статукво. Мораториумът е само стъпка в процеса, който води до окончателната отмяна на смъртното наказание. С такова решение спирате насред по време на пресичането на реката има опасност да потъне лодката ви. Трябва да се продължи, защото продължава да съществува потенциалната възможност за изпълнение спортно наказание, което пък се превръща в инструмент за психологически тормоз и стезание върху осъденият и неговото семейство. Ето защо трябва да поемете своята отговорност и ясно да заемете позиция за отмяна на смъртно наказание с благодарение на гражданското общество, защото гражданското общество е топтящото сърце на борбата за отмяна на смъртно наказание. Именно вие, всички вие, политиците, парламентаристите, адвокатите, журналистите, всички сме обединени в една борба да покажем колко е важно човешкото достоинство и борбата, защото злото започва с безразличието и примирението. За някои от вас, може би, животът няма никаква стойност, но за нас нищо, нищо, нищо не е толкова ценно, колкото живота. Благодаря ви. наказание, скъпи присъстващи, скъпи депутати. Не може да си представите колко съм щастлива, че тук има толкова много министри, депутати, дипломати, хора, които вземат решения, хора с влияние и които са убедени, че трябва да се премахне смъртното наказание. Убедени, че световната карта, която видяхме преди малко, утре трябва да бъде синя, изцяло синя. Все по-многобройни сме в редиците на борците сме срещу смъртното наказание, все по-активни сме и се срещаме все по-често на международни събития и световни конгреси. Разбира се, пътя за а, постигане на нашата цел е още дълго. Само преди седмица, на 20 февруари, девет млади мъже, които, е, някои от които заявиха, че са били изтезавани за да им изтръгнат е признания, са били екзекутирани в Египет рано сутрин, докато е текла процедура по обжалване и искане за отменяне на екзекуцията в Египет. Виждате пътя към отменяне на смъртната присъда е много дълъг, но аз съм сигурна, че ще дойде ден, в който няма да има смисъл да се събираме, да, е, да, да ходим на конгреси и ще трябва да разпустим нашето движение защото година след година постигаме резултати благодарение на вас. Година след година, конгрес след конгрес. Министри се събират и идват тук, за да обявят, че тяхната страна е отменила е, смъртното наказание. Сигурна съм, че и тази година ще има подобни изявления и за това свикваме световни конгреси, за да могат държавите да дойдат и да кажат тук, че смъртното наказание е забранено в тяхната страна и че ценностите, стойностите на техните общества не позволяват да бъде отнет човешкия живот. И това да се нарича справедливост, защото това не е нито справедливост, нито правосъдие. Но вие, които сте убедени, вие трябва да убедите другите, които все още не са убедени. Нашите конгреси винаги са били иновативни. Създали сме мрежи на депутати, свързали сме се с институти по правата на човека, използваме и изкуството и тази година Конгресът иска да наблегне на мобилизирането на частния сектор. Частният сектор може да бъде огромен двигател на е, отменяне на смъртната присъда. Някои фармацевтични лаборатории отказват да продават опоителни е, вещества за осъдените на смърт. Е, други производители на козметика водат кампании срещу смъртното наказание. Инвестиционните фондове внимават къде инвестират. Всеки адвокат, човек, журналист, обикновен гражданин може на своето ниво да допринесе за отменяне на е, смъртната присъда както колибрито, което с капчица по капчица може да спомогне за потушаване на избухналия пожар. Но очакванията са високи. Е, тези, които са в коридорите на смъртта, разчитат на нас. Техната надежда ги подкрепя, въпреки че е, времето е, върви и те върват с пълен ход напред към мига на смъртта си. Ние не можем да изоставим тези мъже, тези жени в смъртоносният поход към последната, последният обяд, последната цигара и да бъдат екзекутирани хора, които може би нямат нищо общо с това, което са били преди 20 години. Но Нека да бъдем като, колибри, като колибрито. Видяхте, тук има хора, преживяли е, смъртното наказание, които носят а, е, вдъхновението в а, е, своята а, кръв и плът. Нека, нека да бъдем вдъхновени, нека да намерим новаторски подходи, нека капка по капка да потушиме оня пожар, който води до смъртното наказание. Нека да промениме нещата в света. Благодаря ви. Благодаря, дами и господа. Сега има а, видеопослание от Негово светейчество Франциск. Поздравявам организаторите и участниците в седмият Световен конгрес за борба с смъртното наказание, който се провежда в Брюксел. Човешкият живот е дар, който сме получили. Най-първия, най-значимия който е над всички други дарове, над всички други права. Този дар трябва да бъде защитен за тези, които вярват, е, човек е бил създаден по е, образ и подобие Господно, но и за вярващите и, не, и, и за невярващите живота е благо. И това благо трябва да бъде защитавано безусловно. Смъртното наказание е тежко тежко нарушение срещу човешкият живот и срещу човешкото право на всеки. А макар и обществата и хората да се сблъскват често с тежки престъпления срещу е, всеобщото добруване и отделните хора, сигурно има други начини за да се е, справиме с е, тези тежки престъпляния. Все по-ефективни са начините за задържане и това може да защити обществото срещу хората, които са злонамерени. Но от друга страна не трябва и никога да забравяме, че осъденият има право да се разкае също. Затова Смятам, че е положително, че все повече и повече страни залагат на живота и не прилагат смъртно наказание, а други са я е, заличили от своето законодателство. Църквата винаги е защитавала живота и нейното, нейната визия за смъртното наказание се промени. Затова се промени и съдържанието на катешизма. катехизма. Е, защото е, смъртното наказание не е отговор на престъплението. Никак никой не може да загуби достоинството, дори да извършил най-тежкото престъпление. Никой не може да бъде лишен от живота, никой не може да бъде лишен от възможността да се върне обратно в човешката общност. Целта на от, за отмената на смъртното наказание повсеместно е, е потвърждение на принципа на хуманност. Човешкото общност общност може да се, спъди с, може да се справи с престъплението, може да даде на осъдения възможност за разкаяние и време да промени нещата, да си промени живота, поне вътре в себе си. Аз ви подкрепям в вашата работа, в вашите дискусии както и всички унези, които в а, а, своите страни могат да предприемат а, стъпките по пътя на повсеместното отменяне на смъртното наказание. Всеки човек има право на достоинство и за това трябва да се не трябва да се работи за е, отнемане на човешкия живот, а за е, допринасяне на повече живот и добруване за човешкото общество. Благодаря ви. Министърс... Уважаеми госпожи и господа министри, позволете да приключа встъпителната част на нашия конгрес с няколко думи често председателствам в тази зала пленарни заседания на Европейския парламент, но днес влязах в залата със съвършенно различно усещане. Може би не е редно да го казвам като парламентарист, но тук усетих нещо по-силно, едно по-силно присъствие а това е усещането, това усещане бе затвърдено от встъпителните изказвания за отмяната на смъртното наказание. Бройката на за, за, екзекутираните през последните десетилетия за извършено престъпление, но между тях има и просто убити от политически и други противници хора. Моето усещане е, че памета, чувствата, които носим, през, в, бяха насочени към тях през това в, по тази церемония на откриване. Благодаря на всички, че се отзовахте, отзовахте на поканата. Желая ви всичко най-добро интересни обсъждания в ход на входа на Конгреса и съм убеден, че това, което правим, има смисъл. Енергията на направените тук изказвания и емоциите са част от обичайната рамка, която ни ръководи в нашите действия. Благодаря на всички ви, желая успех. Сега ви моля, заповядайте отпред, за да направим групова снимка на всички участници. photos. Can you please stand up to do the family? Много моля, заповядайте отпред, за да направим обща снимка на участниците. Благодаря на заместник председателя на Европейския парламент е, Павел Теличка за е, вълнуващата му реч и за председателстването на откриването. Благодаря на присъстващите министри, евродепутати, уважаемите гости. Сега ви приканвам да седнете. Наричам се Маргарита Сфорца и имам удоволствието да ви въведа във втората част – от нашето заседание. След няколко минути започва пресконференция, но нашата програма е, продължава. На първо място, радвам се, че сте толкова многобройни. Мнозина ни следят е, от съседна зала. Над 1500 души присъстват днес в Европейския парламент. Благодаря на всички за присъствието. следващия гост е човек на изкуството, една от водещите фигури в съвременната поезия. Тя ще ни разкаже историята на Клейтън Локет, екзекутиран в Оклахома през 2014 година. А, но нещата не минават както трябва. Всичкото, нещата се объркват със щастлив край. Сега ще поканя на подиума Ванеса Плейс, която ще представи днес пред Европейския парламент а, литературното произведение под надслов Екзекуция. On April 29, 2014, the Oklahoma Department of Corrections carried out the legal execution of offender Clayton D. Lockett.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 Благодаря, благодаря са Това бе наистина впечатляващо изпълнение, както чухме в началото. Резолюция за мораториум върху смъртното наказание бе представено през 2007 година Общо събрание ОНЕ. Днес Антонио Готереш да отправя към нас послание за нарастващия консенсус по този въпрос. Резолюцията изисква за тотално прекратяване, не отмяна на смъртното наказание. А ето и посланието на Антонио Гутераш. I'm pleased to greet this World Congress. Радвам се да се обърна към Световния конгрес. Смъртно наказание няма място в 21 век. Е, по никакъв начин и се радвам, че моята родина, Португалия още преди 150 години, бе сред първите отмели смъртното наказание. През декември миналата година 121 държави, най-високия брой, подкрепиха в Общо събрание на ООН отмяната на мораториум върху смъртното наказание. Радостно, но недостатъчно. Въпреки, че знанието, че хората, невинни хора умират поради съдебна грешка, като генерален секретар на ООН и представ на гражданското общество, аз ще продължавам да настоявам за тотална отмяна на това най-тежко наказание. Заедно можем да въведем, да постигнем промяна в този дух. Ви пожелая успешни дебати и с радост ще работя с вас, за да направим, да отбележим напредък в нашето движение. Благодаря. Както стана ясно, 121 държави е, подкрепят мораториума. Имайки предвид откъде тръгнахме, това е огромен резултат. Резултат, който показва как политически ангажимент постига резултати. Сега казвам добре дошъл на сцената Нави Пилейк, който в момента ръководи комисията за отмяна на смъртното наказание. Thank you for being with us, Madame Pilei. Благодаря ви, че сте днес сред нас, госпожо Пилей. Добър ден на всички. За мен е огромна чест да се изкажа на церемонията по откриване на 7-я световен конгрес против смъртното наказание. Изказвам в качеството си на председател на Международната комисия срещу смъртното наказание, съкратено ICDP. Бих искал да благодаря на председател на Европейския парламент господин Антонио Таяни за това, че посрещна нашият конгрес на това толкова височайшо място. Благодаря също така на върховния представител на Европейския съюз в външната политика, госпожа Фредерик Модерини. Благодаря на негово превъзходителство, министърът на външните работи господин Дидие Рейнардс и правителството на Белгия и на Европейският парламент, че са съвместни спонсори на Световният конгрес в Брюксел с домакин на непресната организация Всички заедно срещу, европейск... срещу смъртно наказание. От самото начало е, е важно да се отбележи присъствието на представители на страни, които не са отмени смъртното наказание. то също така, че Белгия и другите е, страни са организатори, сред които Швейцария, Норвегия, Австралия и Испания са много активни е, членове на групата за подкрепа на Международната комисия срещу смъртното наказание. Вчера председателствах събитие, поведено в Егмонт Палас и заедно с останалите комисари от нашата международна комисия обсъдихме как можем да говорим за страните, които вече които са определили смъртно наказание и какви полки можем да си извадим от тях. Това са теми, които често обсъждаме в нашата комисия. Откъде да започнем по пътя към премахването на наказание. Този път не е лесен. Всяка страна го изминава по свой собствен начин. И ние в ICDP сме убедени, че политическата воля е много важен фактор в това отношение. Така, например, в Монголия бившият президент Белдолши, е който е един от комисарите на ICDP, който седи тук до мен, поведе страната си по пътя към отмяна на смъртното наказание. И как успя да го постигне? започна с поемане на международен ангажимент от страна на своята страна, като първо се присъедини, след което ратифицира вторият протокол към Международния парк за граждански политически права, след което това доведе до промяна на националното законодателство и страната му забрани смъртното наказание през 2017 година. Разбира се, от тук нататък всички ние носим отговорността да съблюдаваме, че няма да има актове на рецидивизъм нито в Монголия, нито в други страни. И това е друг важен въпрос. Как можем да гарантираме, че няма да се достигне до повторно въвеждане на смъртното наказание? Радвам се, че комисар от на ICDP и бивш министър на правосъдието на Франция Роберт Бадантер е друг фигура, символ за лидерството в своята страна Франция. Други важни фигури изиграха много важна роля в при забраната на смъртно наказание. Така, например, в моята родна страна, Южна Африка, беше прието знаково решение на Конституционния съд, с който се слага край на смъртно наказание. Това беше изборът на президентът Мандела, който той избра този път, вместо да организира референдума в един много емоционален за момент, непосредствено след края на апартейдето, защото той предпочете да мине през съдебната система. Интересен е примерът в Гватемала, където Конституционният съд изигра много важна роля наскоро, именно с решението си от ноември 2017 година, което на практика доведе до забрана на спортно наказание за обикновени престъпления в страната. В други страни, като Руанда, Хаити, Камбоджа, Тимор Лесте, гражданските войни и геноцида доведоха до повсеместна загуба на човешкия живот, които шокираха целия свят и доведоха до забрана на смъртно наказание, тъй като беше привлечено вниманието на международната общност в някои случаи и че бяха създадени международни трибунали. Световният конгрес се организира в момент, в който благодарение на усилията на държавите, е, членки на Организацията на гражданското общество и на Върховният е, комисарият на ООН за правата на човека. 121 държави членки на ООН гласуваха за резолюцията на Генералната асамблея на ООН, призоваваща за повсеместен мораториум на смъртно наказание през декември миналата година. Това е друга важна стъпка по пътя към смъртно наказание. Да се гласува за по време на Генералната асамблея на ООН за мораториума. Едновременно с това се забелязват и тенденции към отмяна на наказание в родният ми континент, в Африка. Виждаме го и в Европа, с изключението, изключение на Беларус. Виждаме го в двата американски континента, с изключение на Съединените щати и на Карибския регион. Като цяло на тези континенти няма вече смъртно наказание. Има обаче големи предизвикателства пред нас. В Азия милиарди хора живеят в страни, където или се извършва смъртно наказание, или има такава заплаха. Хиляди са осъдените на смърт в тези страни. И тези правителства вярват, че е уместно да се запази смъртно наказание. Те смятат, че той има възпрепятстващо въздействие за тежки според тях престъпления или пък още не са разбрали, че водещия принцип трябва да бъде правосъдието, а не отмъщението. Би било лицемерно от моя страна, като върховен комисар за правата на човека, ако не осъдя и екзекуциите в Египет. 15 човека бяха екзекутирани е, в страната през последния месец, което е направо шамар в лицето на Световния конгрес и се надявам темата да бъде включена в дневния ни ред. В някои страни, включително и някои страни, в което е отменено смъртното наказание, са убедени, че суверенитетът е важна тема при взимането на решението за отмяна на смъртното наказание. както стана ясно от включването на клаузата за суверенност в резолюция за мораториума на Генералната асамблея на ООН. Това обаче са опити да се премахнат аспект, свързан с човешките права при отмятане на смъртното наказание, и да бъде сведена до въпроси, свързани с наказателно-правното производство. Това обаче е опасно, защото може да доведе до повторно увещане на смъртното наказание в тези страни. Ето защо трябва да разработим нови стратегии, нови подходи и нова риторика, за да обхванем всички участници в процеса и да гарантираме, че набраната сила в посока повсеместна отмяна спорта на наказание ще бъде запазена. В моят опит и опитът на останалите комисион... комисари в рамките на ICPD сме убедени, че отмяната на човешкото че на смъртното наказание Извинете, че запазването смъртно наказание представлява нарушаване на основните човешки права. Също така, то засяга по-голяма степен на марганизираните общности, а също така винаги има и опасност от екзекутиране на ам, невинно лице. И тук се поставя сериозният проблем с факта, че смъртното наказание е неотменимо и непоправимо. Това е причината, поради която се присъединих към Международната комисия срещу смъртната наказание, една организация, която имам честа да председателствам от 2017 година и където споделям виждането с впечатляващ брой хора поели ангажимент за борба срещу смъртното наказание. Комисията ни беше създадена с убеждението, че Повсеместното премахване на смъртното наказание ще бъде възможно само ако се обединят усилията на държавите, на гражданското граждан, общество и на международните организации. Всъщност с, с ангажимента на всички нас като си имам предвид какъв е подходът, ни съм убеден, че подобни събития като Световният конгрес съществото наказание са важни в рамките на движението за премахване на смъртното наказание, тъй като те представляват важни платформи, платформи, на които могат да се обсъждат нови тенденции, нови стратегии и могат да се водят диалог, да се водят диалог с нови участници. Ето защо очакваме с нетърпение предстоящите разисквания и желая успех на всички участници в Конгреса. Благодаря ви. Thank you for your remarks. Благодаря ви за тези слова. Да, има положителна тенденция в Африка към отменяне на смъртната присъда. Сега ще говоря френски, защото господин Джордж Наксо Нафанг ще говори от името на Луиза Мушкилаво и от името на Международната организация по франкофония. Благодаря, дами и господа министри, ваши превъзходителства, скъпи гости. За мен е голяма чест да ви предам посланието на нейно превъзходителство Луиз Мушики Лабо, генерален секретар на, по, на франкофонията в, по на седмият конгрес за борба с смъртното наказание тук в Брюксел. Това е нейното послание. Бих искала първо да благодаря на нашия домакин Белгия и на организаторите на седмият световен конгрес срещу смъртното наказание и да израза моето уважение на всички участници. По този начин изразявам своята подкрепа за вашата кауза. Нашата обща цел е премахването на смъртното наказание, водени от убеждението, че първото и най-основно право на човека е правото на живот, безвъзвратно право. А нашето действие Нашите дейности проистичат и от декларацията от Бамако, подписана от участниците в нашата организация. Организацията заедно с държавите членки води е, активни действия за премахването на смъртното наказание в тясно сътрудничество с Парламентарната асамблея на франкофонията, както и с сътрудничество с някои правителства на франкофонски страни и гражданското общество. Премахването на смъртното наказание има широк отзвук в френско говорящият свят. Три четвърти от франкофонските страни са отменили смъртното наказание, а през последните 10 години 8 държави членки заличиха този е, метод от своите законодателства. Други са тръгнали по пътя на отменянето. Обедена съм, че диалога тук на този форум в Брюксел ще ни позволи да помогнем на тези държави да върват по пътя към отменяне на смъртното наказание. Обедена съм, че вашата работа ще доведе до е, творчески решения и ще имате е, полезни дискусии за да можем да вдъхнем нов живот в нашата дейност. Благодаря ви. Благодаря, господин Муефанг. Благодаря и на участието на Международната организация по франкофонията. Флорида продължава да бъде е, щат, в който се изпълняват смъртни присъди. Вторият щат в Съединените щати, където изпълнението на наказанията са най-многобронни. Давам думата на Размис Аяла, прокурор на Флорида, който е на... It's a great honor to have you with us. Голяма чест е да бъдете сред нас днес. Заповядайте. Благодаря много, уважаеми председатели, посланници и деп... евродепутати. Рад, благодаря ви. Радвам се да присъствам на този конгрес в лично качество и да застана заедно с вас защита на живота и човечността. Как изглежда справедливостта и правосъдието а, нека си затворим, затворим очи и си го представим. Правосъдието може да изглежда по различен начин, но целта е честност, равнопоставеност и баланс, а нищ, нищо такова не присъства в преднамереното убийство на човешко същество Смъртното наказание е бялото знаме на предаващия се защото очевидно правителството не може да намери решение. След като не можем да ви върнем близките, ще убием друг човек. Ние всъщност признаваме своето бесилие и реагирайки прекалено силно, ние губим своя неутралитет. Тоест, неутралността това е изключително важно в областта на правосъдието. Ние правим размяна на емоции срещу справедливост и наричаме това справедливост и правосъдие, но правосъдие тук няма. Емоциите нямат място в правосъдието. Проникнат ли в същността на правосъдието, то изчезва. Всъщност правосъдието е човечност. Правосъдието никога не е било свързано с смъртта като избран прокурор в е, Съединените Американски щати. Аз се боря за това. Моя собствен върховен съд не ми позволява да особено след като заявих публично, че не, не искам да налагам смъртно наказание, но дори това да стане, аз винаги ще се ръководя от собственото си разбиране за справедливост и несправедливост на смъртното наказание но дори е, изпълнявайки закона, е, аз ще продължа да се боря против смъртното наказание. Е, тя, аз нямам право да отменя смъртното наказание, но ще залагам на истината и фактите с надеждата, че все още при живе ще успея да видя резултата. Фактите са факти. Проучванията показват, че смъртното наказание не решава въпроси сериозното наказание, пред, престъпление предполага смъртно наказание. И това несъмнено се отнася до смъртното наказание. Но всеки път, когато едно лице е осъдено, дори това да се отложи с 30-40 години, ние не можем да решим. Финансовите разходи за смъртно наказание също, както и разходите за душевното здраве на хората, които изпълняват смъртното наказание, трябва да ни накарат сериозно да се замислим. Посттравматичният стрес да убиваш, в резултат на това да убиваш хора. Не бива да се забравя. Не можем да отречем, че смъртното наказание е всъщност дискриминационно. Нееднократно системата произвежда тези необратими убийства. Не се гордея с факта, че представляваме американски щат с особено висок е, брой смъртни наказания. Време е да се развием, да преустановим това е, неправилно, независимо от мотивите, е да убиваме без наличие на пряка опасност. Правосъдието всъщност служи за оправдание. Това е просто мъст и, кръвожад, и с кръвожадно поведение и ние го подкрепяме всеки път, когато премълчаваме. Трябва да настояваме за правосъдие и ние нямаме избор в това отношение. Трябва да бъдем единни в борбата си против смъртното наказание. Благодаря, госпожо Аяла. Това е смела позиция и силна реч. Наискрено се надявам, че за това ще застанат повече американски прокурори. А, сега се доближавам до пияното. Обикновено то не присъства тук, но следващият ни гост е го голяма звезда в Белгия с над 50 000 посетители на а, концертите му. А, да, да, и така, госпожи и господа, Тив Паро, който бележи и голям успех с продажбата на своите записи. Благодаря за присъствието, Тиев. А, а, е, ще чуем една на песента Диего, една песен на Мишел Берже. Ти емоционален момент, но нека кажем 144 държави членки са отменили на практика или за закон а, смъртното наказание, но все пак 60% от световното население живее под страх от смъртното наказание. Следва разговор с е, присъстващите министри, както чухме е, от заместник председател на Европейския парламент. Ние имаме важен опит. Каприк, поканвам на стената госпожа Талата Атокорале, министър на е, правосъдието и реформата на затворите в Шри-Ланка. Жан-Клод Гакосо, министър на външните работи на Република Конго. Добре дошли, заповядайте. Господин Шик Сако, министър министър на правосъдието на Република Гвинея, а също така господин Бесоле Рене Багор, министър на правосъдието, правата на човека и гражданското общество в Буркина Фасо. Сред нас е и господин Абу Кабар Тамбаду, главен прокурор и министър на правосъдието на Република Гамбия Мохамед Ожар, министър на правосъдието на Кралство Марокко. Добре дошли в Европейския парламент. Thank you, Благодаря, господа министри, че приехте поканата ни за участие в Седмия световен конгрес против смъртното наказание. Сега, ако позволите, ще се обърна към госпожа Отокораль, министър на правосъдието и реформата на затворите на Шри-Ланка. Благодаря за вашето присъствие. Четем в международната шри-ланкийска преса, че Шри-Ланка може би е, след 40 години на мораториум е на път да възстанови смъртното наказание и да поднови екзекуциите. Какво кажете ни, какво е положението във вашата страна? Yes. Ladies and gentlemen госпожи и господа, драги приятели, по, за мен е голямо удоволствие да благодаря на Белгийското правителство, на Европейския парламент и Европейския съюз за съфинансирането на това толкова важно събитие Световния конгрес против смъртното наказание. В, в, в, в момента и, и, и мораториума срещу смър, е, против смъртното наказание наказание може би ще бъде отменена. Ние подкрепихме резолюцията на ОНЕ за премахване на смъртта през декември 2018 година, както и продължихме да подкрепяме решението от 2007, 2008, и 2010, и 2016 година. Е, комитет, съставен от правителството, е на път да преразгледа смъртните присъди, да ги, пре, да ги трансформира в доживотен затвор или да съкрати наложените наказания. Надяваме се, че нашите партньори ще разберат, ще разберат Шри-Ланка правителството е, на, на е, Шри-Ланка постави този въпрос като основен е, акцент трябва да подчертая колко важно е взаимодействието между отделните държави в целия свят за борба с престъпността. Единствено с международна подкрепа ние можем да се преборим с наркокартелите и други престъпни дейности. Нашето правителство приканва всички страни, включително и партньорите от Европейския съюз, да ни помогнат, за да се преборим с престъпните групировки и други видове на трансгранична престъпност, за да гарантираме сигурност и безопасен живот на нашите съграждани. Ние споделяме а, и благодарим за подкрепата за економическо развитие на нашата страна ние имаме нови възможности за подкрепа на Шри-Ланка. Така че да подобрим капацитета на нашата съдебна система и правоприлагаща система в името на всички нас. Благодаря ви за вниманието. We really hope that you will receive... Искрено се надяваме, че ще чуем от министрите и политическите фигури а, а, подкрепа. Сега господин Жан-Клод Гакосо, вие сте министър на външните работи на Република Конго. Къ... През 2015 година вие с конституция отменихте смътното наказание. Сега се предстои ратификацията на вторият факултативен, факултативен протокол. Имате ли да ни съобщите добри новини с днешна дата? Уважаеми дами и господа, министри, скъпи колеги, дами и господа, членове на Европейския парламент, националните парламенти, ваши превъзходителства. Наистина, в Република Конго Конституцията, приета чрез референдум през октомври 2015 година, забранява смъртното наказание. Сега страната ми трябва да направи още една стъпка напред по дългия път, чийто смисъл е да се даде истинският смисъл на човешкия живот. Живот, чиято стойност е записана в камък чрез член 3 на Всеобщата декларация за правата на човека. Ето защо съм тук на Седмия световен конгрес, за да препотвърдя ангажимента по от моята страна да направи смъртното наказание, отмяната смъртното наказание необратимо и да предпази тази мярка от политическата несигурност и сътресението от всякакво естество. В регионално отношение Република Конго продължава да има същият даденост, като продължава да защитава идеята за приемане от страна на, на, на Африканския съюз на проекта за протокол към Африканската харта за правата на човека и на народите в международно естество страната ми е от декември 2007 година не само гласува всички резолюции на Генерал асамблея на ООН за налагане повсеместен мораториум на смъртното наказание и също така бяхме сред страните внесли резолюциите за мораториума през 2008 и 2014 година. Дами и господа, ратификацията на вторията протокол към Международният парк за граждански и политически права ще бъде за моята страна краят на една дълга борба, на един дълъг път, с който ще гарантираме, че никой вече няма да има право да отнема човешки живот в нашата страна. По този начин окончателно ще сложим край на закона на мъста око за око и зъб за зъб, което ни връща към най- първичните ни животински инстинкти в, в, за жестокост. Трябва да се върнем назад във времето до октомври 1982 година, когато са извършени последните екзекуции на осъдени на смърт в Конго. Двама осъдени за убийство. Тогава насам се води с голяма воля политика за отмяна на смъртното наказание под ръководството на президент Денис Сунгуесо, Гуесо, президентът на нашата република. От тогава изминаха 33 години, през които в моята страна не са извършвани смъртни наказания. По този начин по-голямата част от а, нашите граждани се убедиха, че смъртно наказание чисто просто е ненужно и безсмислено и че то че просто трябва да бъде а, премахнато. И премахването беше канонизирано с приемане на Конституцията от 15 октомври 2015 година. Тази Конституция се смята за новаторски текст. Една Конституция, която на практика премахва смъртното наказание и слага началото на една нова епоха за моята страна. В заключение, дами и господа, преди малко един от преждеговорившите спомена приятелят ни Робер Бадантер, който през септември 1981 година каза следното пред Националната асамблея на Франция. Нези, които смятат, че смъртното наказание има възпрепятстваща сила, не познават човешката истина. Желанието за извършване на престъпление не могат да бъдат спрени от а, смъртното наказание, както не могат да, спрени, да бъдат спрени и много по-благородни пориви. Край на цитата. Как, скъпи приятели, да не се получим от тези толкова мъдри думи? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гакусъл. Благодаря ви за ангажираността да се сложи край на закона на мъста. Благодаря ви, че споменахте господин Бадантер, който не може да е днес след нас по здравословни причини, но ще чуем видео послание от негова страна в края на заседанието ни днес. Господин Секо, вие сте министър на правосъдието на Гвинея. Гвинея отмени измото наказание през 2016 година. Вашите представители обаче гласуваха с въздържали се при гласуването на резолюцията точно съгласие на ООН. Днес Гвинея смята ли да ратифицира вторият протокол към Международния пакт за граждански и политически права? Благодаря, госпожо. Ваши превъзходителства, дами и господи, първо бих искал да благодаря за възможността Република Гвинея да представи своят ангажимент по пътя на борбата с смъртното наказание, както и постигнатите успехи. Моята страна е предприела един по-особен подход. Смъртното наказание не е отменено, но през 2016 година извадихме смъртното наказание от новия наказателен кодекс. В страна, където голяма част от гражданите, част от администрацията, гражданското общество до голяма степен са е, привърженици на смъртното наказание предвид е, е, размериците в страната. Първо, така че под, предприехме този подход, като градските съдилища дад, дадаха възможност на първоинстанционните съдилища да се занимават с наказателни дела. Тоест, не можехме да оставиме а, малките съдилища да вземат решения, свързани с смъртни наказания. А, това го направиха с примери, с аргументация и въпреки а, много, многопосочните мнения и възгледи кодекса бе прият с единодушно. А, още, още веднъж повтарям, че не можеше смъртното наказание да намери свое място в един новаторски код, който има за цел да ни тегли напред. Значи, преминахме от де-факто мораториум, последната екзекуция бе изпълнена през 2002 година, т.е. до 2000 до 2018 година този режим се изпълняваше. Имаше 20 осъдени на смърт, на смърт, а от 2016 година заличихме смъртното наказание от наказателният кодекс и в последствие смъртните наказания бяха превърнати в е, присъди на доживотен затвор. Защо избрахме този подход? Нека не забравяме, че всяка страна има своя специ... специфика, въпреки че е, пътят към е, отменяне на смъртната присъда е един и е, необратим. Така че целта е да вземем предвид и мнението на, е, гражд... на, граждан... на гражданите, но и да потърсиме най-лесният път за постигане на целта. Значи, де-факто мораториум 15, продължение на 15, 15 на години и мораториум де юре, какъвто съществува в момента, който е е, на практика отмяна на, на смъртното наказание, т.е. с един обикновен закон е, в последствие депутатите ще могат е, да облекат формално това решение в норма. В все едно ние сме така една къща на три етажа. На партера а, страните, които а, изпълняват смъртни присъди, на, на най-горният етаж тези, които са отменили смъртната присъда и по средата тези, които де-факто са отменили смъртната присъда, т.е произнасяха се смъртни присъди, хората продължаваха да, осъдените продължаваха да бъдат в коридорите на смъртта, но е, присъдите не се изпълняваха. Но това не значеше, че някой ден някой, някой е, политик можеше да върне изпълнението. Докато сега, изтегляйки от, извли, изваждайки смъртното наказание от наказателния кодекс, вече никой съдя не може да произнесе смъртна присъда. В момента а, просто се а, а, издават до животни присъди до 30 години, но хората могат да излезат след 20. И, на, както казах, най- на най-горния етаж, държавите, които завинаги а, са отменили смъртната присъда. Разликата между първия и втория етаж е много малка предвид спецификите на съответните страни. И още, още веднъж казвам, че това е един поход напред, който е необратим. В момента има така успокоение на духовете. Някои депутати обаче казват, трябва да бъдем педагози. Нещата се приемат спокойно днес, така че смятам, че в най-скоро време ще можем да внесем а, а, един закон. Така че отговарям на този въпрос. Моята страна е готова да а, предприеме всички стъпки за подписване на втория протокол и след това да го ратифицира. Благодаря за добрата новина, благодаря и за обясненията, свързани с промените в наказателния кодекс. Всяка страна има своите специфики, така че трябва да работите за промяна на общественото мнение. А сега ще се ще говорим за Буркина Фасо. Буркина Фасо през 2018 отмени смъртното наказание, така че това е страната, която бе последната, най- най-скорошната за а, а, отмяна на смъртната присъда. Благодаря. Уважаеми дами и господа министри, дами и господа членове на парламентите, дами и господа, представители на гражданското общество. От името на делегацията си най-напред бих искал най-горещо да благодаря на организаторите, именно Европейския парламент, организацията всички заедно срещу смъртта Европейския парламент за това, че поканиха Буркина Фасо да вземе участие в това важно събитие. За моята страна е много важно, че можем да обсъдим с партньорите си вижданията си относно ключовата тема, а именно за премахването на наказание. Важно е да припомним, че динамиката до, довела до премахването на смъртно наказание по Хина Сафасо продължава отдавна, въпреки че имаше забавения по пътя и ам, пламъкът на борбата се поддържаше от представители на гражданското общество, от неправителствените организации с регионално и международно участие, сред които и всички заедно срещу смъртта. И от тази гледна точка и с, и с участието на тези организации бяха проведени кампании за осъдомяване на населението след приемане на Конституцията от 1991 година. Чрез конституция, Конституцията си ние се ангажирахме да създадем една демократична държава, основаваща се на правовата държава и на защитането на индивидуалните и общи свободи. Като тази наш ангажимент се въплати и с ратификацията и присъединяването на различни международни инструменти, като например всички мораториуми срещу на изпълнението на смъртно наказание. От тази гледна точка запазването на смъртно наказание в националното законодателство се превърна в проблем и противоречеше на ангажиментите, които сме поели на международно равнище, противоречеше и на Конституцията ни. Ето защо от този момент нататък политиците в Болтина фразо непрестанно водеха консултации и а, пледуари и кампании за осъдомяване на населението в всички социално-професионални слови на обществото, за да можем да премахнем смъртно наказание от а, националният ни а, националната ни правосъдие правосъдна система. Направихме го чрез приемането на закон, забраняваща а, смъртното наказание искащо деца и а, законът а, за забрана на изтезанията. Също така през 2015 година беше организирана специфично събитие посветено на а, смъртно смъртно наказание с участието на различни представители на, на правосъдната система, на следите за сигурност, на медиите и на местните и религиозни ръководители. И накрая през 2014 година беше прият от Министерския съвет закона за отмяна на смъртно наказание, което в крайна сметка доведе до приемането на закона през 2015 година. При все това премахването на смъртно наказание не беше чак толкова лесен процес, защото въпреки кампанията за на населението и въпреки всички предлаги, които ние направихме за на международните организации не можахме да постигнем консенсус сред населението, което показва и бандата на Салео в Сахара. И поради липсата на консенсус по въпроса, правителството реши да поеме своята отговорност и да присъедини нашата страна към страните, премахнали смъртното наказание. И тази наша воля беше олицетворена чрез приемането от Министерския съвет през март 2018 година проекто закона, изменящ наказателния кодекс, който беше прият от Народното събрание на 31 май 2018 година. И с този закон се премахва смъртно наказание като присъда за каквото е било престъпление. И, както виждате, решението, което беше зато на 31 май 2017 година, стана възможно благодарение е, на непрестанната ангажираност и волята на политиците в нашата страна, както и постоянната ангажираност на гражданското общество. В крайна сметка на политическата воля е основният инструмент за, постигане на резултата в тази борба. Ето защо насърчавам страните, в които също изпълняват плотно наказание, да проявят същата политическа воля и мога да ги уверя, че ние сме на тяхна страна и ще им помогнем да се присъединят към Международната коалиция за премахването наказание. Благодаря ви. Благодаря, господин Бевар. Благодаря за казаното относно за предударността ви на каузата и обещаната конституционна реформа. Господина Букабар Тамбадо, главен прокурор и министър на правосъдието на Гамбия. Добре дошли след нас. През 2018 година Гамбия се присъедини към международния протокол и обекуп започ... правейки първата стъпка към отмяна на смъртното наказание. Искам да попитам какво мислите вие за съответствието между това международното право и вашия ангажимент. Благодаря, уважаеми ваши превъзходителства. Уважаеми гости, е, позволете накратко е, да кажа следното. Смъртното наказание през 9, бе отменено през, в Гамбия през 93-та, но бе възстановено след опит за държавен преврат е, с, през 95-та година с декрет 52. Като тогава бе казано, че след, след, след отмяната на смъртното наказание. Има редица случаи на тежки престъпления. Така че ако не се вземат спешни мерки, ще бъдат, ще бъде, това ще бъде нарушение на а, закона и, сигур, и ред, обществения ред. Край на цитата. Това бе просто претекст. Нямаше сериозни доказателства за това а всъщност причината за увеличение брой на престъпленията бяха действията на самата армия. Така че именно за това през 1997 година ние приехме конституция, която гарантира правото на живот. Предвижда се и смъртно наказание за определени на престъпления, но трябва да отбележим, че 10 години след влизане в сила Конституцията, Националното събрание ще преразгледа въпроса с презумпция за е, цялостна отмяна на смъртното наказание. Това така и не бе направено правното, смъртно наказание остана, но смъртни присъди не бяха изпълнени до, до август 2013 година, е, когато е, е, няколко души бяха екзекутирани в ярък, е, ярък разрез със съществуващите процедурни правила след промяна на правителството през декември 2016 година бе въведен мораториум върху смъртното наказание и през август 2018 година всички смъртни присъди бяха заменени с, с на доживотно, на доживотен затвор. През септември 2017 година ние се присъединихме към втория протокол. И все пак смъртното наказание в Гамбия е конституционно уреден въпрос. А отмяната предполага промяна на Конституцията. В момента сме в процес на преразглеждане на Конституцията и Специално въпроса за смъртното наказание породи сериозни дебати, дебати на всички нива. Въпреки всичко искам да ви уверя, че новото гамбийско правителство горещо подкрепя отмяната на смъртното наказание в цялата страна. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министър. Тук вярвам, можете да получите подкрепата на общественото мнение. Надявам се, че скоро ще можете да въведете промяна в а, Конституцията. Сега господин Ожар, министър на правосъдието на Марокко, моля споделете с нас какво е положението. През пристрастната позиция на краля на Марокко по въпроса за закона говори, че сте готови за отмяна на смъртното наказание. Да се надяваме ли? Тема да... да госпожо, първо искам да ви благодаря за това, че бях поканен. Изразявам а, своето вълнение от това, че мога да взема думата пред този високопоставен панел и да ви припомня, че Кралство Марокко под ръководството на него на, на крал Мохамед VI има за цел да направи всичко възможно за защита на човешките права. Както правилно отбелязахте, в новият, новата ни конституция е записано правото на живот. В член първи се казва, че правото на живот е основното право и законът защитава това право. За, това, за нас това е от огромно значение, защото е същевременно гаранция за а, бъдещ успех моята страна не прилага смъртното наказание. Мога да ви, да ви уверя, че от 93-та година насам не е изпълнено смъртно наказание и че няма да има такова изпълнение и в бъдеще. Това е нашата стратегия, която отразява националният дебат на тази тема. Трябва също така да, да, да споделя, че ако трябва да бъдем откровенни, че поради регионални и международни специфики е, има така по-скоро консервативни мнения в моята страна. Но е, от друга страна ще организираме дебат под е, заглавието Смърт или живот и нашата страт, страт, стратегия е колкото може повече ограничения и искаме от парламента да, из, да излезе с пред, предложения за колкото може повече ограничения. Тоест, смъртно наказание да е възможно само за предателство на страната и други тежки престъпления. От 31 престъпления, които се накар... наказваха с, с смъртно наказание, останаха само няколко. Е, но от е, години вече ние следваме един по поетапен е, и прагматичен подход – и благо... заедно с гражданското общество ще се опитаме да създадем консенсус, да се обединиме около нашите виждаме и се надявам, че е, в най-скоро време ще имам е, възможността да ви поделя добри е, новини и искам за това да благодаря на гражданското общество в Марокко, на неправителствени е, организации, които се противопоставят на консервативна, продължават да стоят е, прави в защита на тази свещена кауза, която всички застъпваме. Благодаря, господин Ажуар. Благодаря ви за това, че а, подчертахте ролята на гражданското общество в а, тази борба. И благодаря на всички тези наши министри за това, че участваха в а, този панел, че ни а, е, така споделиха добри новини. Но, но какво означава да бъдеш в коридора на смъртта, как можеш да живееш, как можеш да имаш човешки отношения с другите сътворници и със семейното си. Нуде Олатушани прекара 30 години в затвора за едно престъпление, което не е извършил. И той в своята самота започна да рисува. И днес той ни представя една от своите картини, която е нарисувал специално за този конгрес. Uh, good afternoon, everybody. Uh, I want to uh, start uh, first. Добър ден на всички. Най-напред бих искал да благодаря на всички организатори. Благодаря на Белгия за това, че е домакин на събитието и ви много благодаря за поканата. Цяло истинско чудо е, че съм тук изобщо. Общо 28 години прекарах в затвора 20 от които в коридора на смъртта в Тенеси, щат в, щат, в който никога не, съм, не бях ставал преди това. И бях арестуван и бях отведен там и всички знаеха, че съм невинен. Бяха със, съставено беше делото с а, несъществуващи доказателства срещу мен. Погледнете как изглежда човешката цивилизация. Можете да видите, че човек винаги е творял, още когато са живеели в пещерите, праисторическите хора са оставяли отпечатък от ръката си, за да знае някой, че са били там. Трябва да ви кажа, че когато аз попаднах в а, затвора, ни... докато нападах затвора, никога не се бях интересувал от а, рисуване или изборително, изборително изкуство. Никога не бях рисувал от ученическите години насам, но мога да ви кажа, че а, рисуването буквално спаси живота ми. Представете си човек, който стои окован 23 часа в денонощието. Аз буквално стоя, бях затворен 23 часа в денонощието и в момента, в който ме пускаха навън, винаги бях да се, на разходка, винаги бях под постоянен надзор и е много трудно човек да оцелее при такива обстоятелства. И тази картина я създадох специално за това събитие. Не знам дали всъщност ви го виждате, но го направих тук като Сидни беше на електрическия стол, защото това ме чакаше и мен. И в момента, в който му сложиха качулката на главата, аз представих тази картина, за да покажа какво правим ние. Ние показваме на света тази несправедливост, която се случва в Съединените щати и навсякъде по света, когато се а, извършват а, смъртни наказания. Имах възможността да участвам на 6-ти световен конгрес в Осло и си спомням, че накрая на церемонията излязохме на улицата и оставяхме отпечатъци от ръката, от ръцете си с боя, където ни оставяха да го направим. И трябва да ви кажа, че посланието беше наистина много силно. За мен поне беше много силно, защото то символизира факта, че ние всичко се борим срещу смъртното наказание, трябва да останем единни и да, се, да си подадем ръка навсякъде по света. Трябва да го направим, защото трябва да продължаваме да се борим всички тук в тази а, зала, докато не, не бъде премахнато наказание навсякъде и вече няма за какво да се борим. през това преминах аз продължение на 20 години пълна безпомощност и пълна безнадежност. И как намерих изкуството? Друг а, осъден на смърт в Кордамството, който беше а, екзекутиран в крайна сметка, беше художник. Аз го помолих да ми направи портрет, за да го изпратя на майка ми. И за съжаление, след като приключи с портрета ми по никакъв начин не приличаше на мен, след като си каза, е, аз можех да се справя по-добре с тая работа. За, а, щаст, за, за съжаление, майка ми не можа да види този портрет, защото той беше нарисуван две години след като аз бях хвърлен в затвора. Майка ми загина при автомобилна катастрофа. Yeah. Yeah, I get, I get emotional when I think about it, but... Uh... Извинете, но всеки път се вълн... съм развълнал, когато се спомня за това. Когато стоиш в затвора, нямаш никакъв контрол. И най-страшното, което може да се случи, е да дойде някой е да ти каже, виж, трябва да се обадиш вкъщи защото знаеш, че когато това ти се случи, знаеш, че нещо се е случило на някой от близките ви. Със, със сигурност трябва някой да е загинал, за да, ви, за да ти дадат правото на безплатно обащане. И когато се появиха на вратата на килията ми и ми казаха, че трябва да се обадя в къщи, аз през цялото време си мисля, какво ще ми каже майка ми, какво ще ми каже майка ми, като дигне телефона и Всъщност, като стигна до телефона, в крайна сметка беше, беше сестра ми, която ми каза какво е станало с майка ми. И докато ми го разказваше, дори не можех да го възприема, всъщност дори не можех да чуя какво точно ми казваше. За няколко секунди изобщо не чувах какво ми казва и през първите три дни след като получих тази новина, ако очите ми бяха отворени, плачеха. Ако не плачех, спях в пълен ступор и се опитвах да избягам от този ужас. Не исках по никакъв начин да стана от леглото и след третия ден майка ми се появи видях я ясно, като посред бял ден и ми каза стани. И в момента, в който се събудих в реалността си, бях там, където си бях, седях в килията си. Но, както казах, седя и гледам картината, която исках да изпратя на, на майка ми. И след като майка ми ми каза да стана и след като постоянно гледах тази картина, си спомних това, което си казах в началото. Аз мога да се справя по-добре, мога да нарисувам нещо по-хубаво и да си спестя парите. И в този момент открих изкуството и именно изкуството ми даде възможност да открия и свободата. Да намеря свободата, седейки в килията. Също така, чрез а, е, изкуството си обърна вниманието на хората към положението, в което съм. Така че като ви казвам, че изкуството ми спаси живота, действително това се случи. Защото само в този момент а, хората решиха да погледнат по-отблизо какво се случва и започнаха да осъзнават, че съм в а, затвора за нещо, което не съм извършил. И това позволи само на семейството и на хората, които винаги сме подкрепили, но и на други хора да дойдат и да чуят какво се случва. Не само с мен, но и с хората около мен. Защото поне за други двама човека вярвам, възоснова на това, което са ми разказвали, че е, са споделили съдбата ми, че бяха осъдени на смъртта е, за нещо, което не са извършили. Всъщност, е, познавам и няколко други човека, които са в коридора на смъртта, защото същите хора, същите прокурори и полицаи, които мен ме вкараха в затвора, са направили същото и с тях. Така че, като ви казвам, че има и други хора като мен, ви го казвам, защото това е факт. Случай беше напълно идентичен, като видите какво направиха с мен. Направили го бяха и с а, още двама човека, които и с момента седят в килиите си. Така че, откакто излязох от затвора, има великолепната възможност да пътувам по света, да пътувам и страната си, се срещам с млади хора, защото знам колко мощно средство е изкуството, знам какво направи изкуството за мен и знам колко е важно то, когато се опитваме да обединим хората около някаква кауза. Работя с а, малки деца, постоянно опитваме се да ги Но да, да им обясним каква е системата, в която живеят. В Съединените щати не знам до каква степен вие тук сте наясно, но в, в а, Съединените щати всичко, че си знам до каква степен си давате а, сметка какво се случва с а, чернокожата общност в а, Съединените щати. Няма да ви убеждавам, че съм бил а, честен човек, който е попаднал в затвора. Всъщност нямах възможността да извърша това, за което ме бяха осъдили. Въобще не си дава сметка какво се случва. Затова се опитваме да обясним на младите хора какво значат, защото това е една индустрия, това е една индустрия с милиарди долара и затова толкова стотици хиляди хора попадат в затвора ежегодно и по-голямата част от тях са като мен, т.е. чернокожи. Така че много ви благодаря за тази прекрасна възможност. Аз имах щастието да се прибера вкъщи, да се опитам поне да забравя какво ми се случи, но обещах на тези, които изоставих след мен в затвора, че като се прибера ще издигна глас, защото знам, you know, it was, it was people... Че благодарение на вас, на хора като вас, се прибрах от дома. Хора, които се бореха за мен, макар и да не ме познаваха. Знам го и знам, че каквото и да ни застигне в живота, ако успеете да станете, то не е само благодарение на вас и заради вас, но благодарение на останалите и заради останалите. Трябва да сте наясно, че има, че носите вашата отговорност, като виждате какво се случва. Трябва да станете и да покажете, че още има надежда, всичко е възможно. И съм тук днес искам да ви кажа, че ако имаш някакъв начин да се изчисли помощта. Щях да го направя, но няма начин. Тя е безценна. Безценна за хора като мен и за хората, които са в моето положение в момента. И мога само да ви кажа, че трябва да продължаваме да се помним. Благодаря много. Благодаря много, че споделихте своите преживявания и чувства. Вярваме, че ще постигнем целта си. марокканската преса постоянно подкрепя още през е, в края на 90-те години е, бе отменено смъртното наказание. Е, днес сред нас е Носа Скали, госпожа Скали, която е член на научния комитет на нашия конгрес. Госпожо Скали, имате думата. Ако е трудно да вземеш думата след това вълнуващо изказване, на Ндуме. Но това ни дава само допълнително смелост да продължиме нашата борба. Е, скъпи привърженици на отмяната на смъртното наказание от пет континента, дами и господа, Радвам се, че днес съм сред, сред 1500 противника на смъртната присъда, участващи днес в този световен конгрес в Брюксел, която се превръща в столицата на отменяне на смъртната присъда в тази символична сграда на Европейският парламент. Бих искал да благодаря на организаторите и, и на всички съорганизатори. Е, всички срещу смъртното наказание и всички негови ръководители, както и всички други партньори, които са спомогнали. Благодаря на, светов, на световното движение, особено за това, че помага на е, страните от Африка и специално на Марокко за е, постигане, отменяне на смъртното наказание. Срещу, тази, срещу това варварство, както го наричаше Викторио Го, срещу е, това нечовешко и е, анти е, хуманно третиране. Чухме много вълнуващи призиви тук от а, трибуната. Събития като седмият конгрес ни обединяват, нашите сърца бият заедно за да се борим и да постигнем нашата цел, да създадем стратегии за повсеместното отменяне на смъртното наказание. В качеството ми на член на научния комитет за организацията на този конгрес дадах няколко предложения е, заедно с моя екип, който представлява няколко което, който обединява а, членове от няколко континенти, както и госпожа Бубенга. Поздравявам всички членове на научния комитет. Успяхме да се срещнем веднъж, да разговаряме многократно под скайпа и, хиляди, и обменихме хиляди мейлове. В резултат на това е, е изработена програмата, която е във вашите папки с е, много предложения и включването на за пръв път е, на частния сектор в един международен конгрес от този е, е, калибър. Много често жените са основните жертви на смъртното наказание заради патриархални е, навици и много често всъщност а, е, другият трябва да бъде наказан. Понякога много пъти жените са жертви, но и жени и мъже са жертви на религиозни предразсъдъци и съответно жертви на скъртно наказание, но в е, е, религията и уважението на човешкия живот, защитата на човешкия живот ще бъде също една от темата. Семейството на е, осъдените, техните деца, са, това е също един, една тема за размисъл защо, защото близките са, са много е, засегнати от е, събитията. В е, дискусиите ще участват адвокати, членове на семействата също. Скъпи е, другари, аз от 3, 30 години съм член на движението за премахване на смъртното наказание и се радвам, че моята страна се върна в е, Африканският съюз по време на заседанието в Адис Абеба. 41 африкански държави е, са страни, в които и де юре или де факто не се прилага смъртното наказание. В Марокко последната екзекуция беше през 93-та година. Правото на живота е вписано в член 21 на Мароканската конституция. Благодарение на тези демократични на този бъркотичен напредък марокански депутати създадаха едно движение, почиващо на универсалните принципи и осъзнаващ, осъзнаващи своята роля на депутати, на законодатели и това, че те са израз на суверенитета на нашата нация. Благодарение на коалицията за борба със смъртното наказание – и на международното движение, ние наистина постигнахме огромни успехи. 240 депутати, представители на различни партии се включиха в това, тази мрежа. Тази, тази, тази мрежа бе поканена на различни семинари и конгреси в Мадрид, Осло и през 2018 година на подготвителния конгрес в Абиджан. нашият опит се смята за новаторски и за пример за следване от страните, които все още не са постигнали подобен напредък. В националният Националният съвет за човешки права записа в своята доклад като първи приоритет отменяне на смъртното наказание. И аз приветствам нейната председателка, която е тук днес след, след нас. По време на заседанието на Маракеш през 2014 година кралят на Марокко поздрави участниците и подчерта значимостта на дискусията за борба срещу смъртното наказание, която, се организира от граждан, която бе организирана от гражданското общество и е, много магистрати. Необходимо е да има по-добра координация между Магреба и целият африкански континент и да продължиме нашата дискусия под егидата на парламента, защото присъствието на министъра на правосъдието тук сред нас, който е активист в областта на човешките права и който е за премахването на е, смъртната присъда, доказва, че сме направили крачка напред, че се приближаваме към целта и е, ние разчитаме на вас да убедите гражданствеността да можем да постигнем успех за да може Африка да се превърне в континент свободен от смъртна присъда. Това е надежда, която аз храня е, заедно с всички вас. Е, много успех на седмият конгрес. Благодаря ви за внимание. Благодаря, госпожо. Благодаря за това, че споменахте и за подготвителната работа на този конгрес. В момента сме само на официалното откриване. В продължение на цялата седмица ще има събития и накрая заключението ще бъде в Бозар. Но не можеш да приключим без него без Робер Бадантер, който беше министър на правосъдието при отменяне на смъртната присъда през 1981 година в Франция. По това време 80% от френското население беше привърженик на смъртното наказание. Chers amis, скъпи приятели, скъпи другари, много съжалявам, че не мога да съм днес сред вас. Едни лоши микроби ме възпрепятстваха. Но това няма значение. Винаги с а, много мили чувства към борците за забрана на смъртно наказание се обръщам към вас. Днес съветът, в който живеем, е много жесток, много объркан и сложен. Ето защо трябва да отбележим, че безспорно се постига напредък по пътя към премахването наказание в някои държави. Това не е достатъчно, но вие трябва да предадете нататък факта, че ние, борците за премахване на смъртно наказание, вече сме мнозинство на световно равнище. Държава след държава непрестанно се увеличава броят на страните, премахнали смъртно наказание. Като е очевидна следваща стъпка напред, а именно приемането на мораториума на извършването на смъртно наказание. При все това не бива да се подаваме на еуфорията, да смятаме, че нещата сами са се развили толкова бързо и че много лесно ще стигнем до крайната си цел, а именно повсеместно премахване на смъртно наказание. Който погледне малко по-отблизо, настоящите данни, с които разполагаме към момента, действително Франция беше 35-та страна, която премахна смъртно наказание през 81- година, а днес страните, в които вече няма смъртно наказание, са над 140 и както вече казах, сега безспорно представляваме мнозинството. Но при все това, ако погледнем международното положение с нужната безпристрастност, трябва да признаем, че много световни сили, някои от които най-големите сили по света продължават да извършват или поне смъртно наказание, или поне са запазили тази възможност в наказателната правната си уредба. Започвам с най-важните. На първо място Китай, където изглежда продължава да изглежда продължава да държи рекорда за извършени смъртни наказания. Съединените щати могат да спомена и други държави, като Индия, например – за всички нас. Индия беше поела по пътя към скорошното премахване на смъртно наказание, но днес виждаме, че страната започва да се колебае. Япония също. Трябва също така да отбележим, че сред приятелите ни от мисиоманския свят има немалко страни, които също са в а, вземат черни меца в класацията на извършващите ужасяващото смъртно наказание страни като Иран или пък Саудитска Арабия. Мога да спомена и други. Така че, като гледаме тези крепости на смъртното наказание, трябва да си дадем сметка, че е, задачата ни далеч не, е, далеч не е приключила. Че трябва повече от всякога да подкрепим борците за помърско отказание в тези страни и трябва по всякакъв начин да ги подкрепим. Също така трябва да се чуе ясно гласа ни при всяка екзекуция, защото всяко извършено смъртно наказание е престъпление срещу човечеството. Задачата ни не само, че не е довършена, тя все още е много трудна. Ето защо нашата дейност пък трябва да бъде още по-обединяваща и мобилизираща. Така че благодаря на всички, които продължават да се борят, всички, които все още страдат от заплахата на а, смъртно наказание. Но по никакъв начин не може да се гарантира успеха на каузата за премахването на всякъде по света на смъртното наказание без участието на борците за тази кауза. Обеден съм, че нашето движение непрестанно ще се засилва, но то зависи от вас. От вас, всички вие, които ежедневно се борите срещу отвратителното смъртно наказание. Не бива да забравяме, че смъртното наказание представлява абсолютният отказ на най-важното човешко право правото на живот. Благодаря ви за вниманието. Мога само да ви уверя, че съм винаги с вас. Казвам ви сега довиждане и до скоро и до следващия световен конгрес. И сега нека да от, откликнем на този призив за действие на господин Бадантар. Е, вероятно сте отворили папката. Искаме да поставите ръкавицата и да, се, да вдигнете ръка за да направим снимка. Много моля, нека всички станат. Ready? Готови ли сте? Почти, бих казала аз. Трябват ни още няколко минутки, за да бъдем готови. Моля, вдигнете ръце срещу смъртното наказание. Благодаря много за присъствието, за това, че участвахте в встъпител откриването. Нека припомня при прекрасната изложба на бивши затворници на първи етаж на тази сграда и че имаме събитие в двореца Егмонт от 7 часа. След 3 часа продължаваме с дебат тук в пленарна зала за ролята на частния сектор и правното наказание каня всички най-сърдечно да участват. Нашето движение се разраства. Ние вярваме в свят безсмъртно наказание. Благодаря на организациите, които участват в подготовката. Специална благодарност на Европейския парламент. Благодарности на Белгия за всички, които присъстваха тялом и духом с нас. С това закривам тържественото заседание по откриване на Конгреса. Благодаря на всички.